Съобщихме преди това, че господин Камал ще получи сега 4 минути, защото той всъщност замества отсъстващия господин Карим. Темата е Споразумението за свободна търговия между Европейски съюз и Индия. Благодаря, господин председател. Е, разбираемо е това объркване аз много често се налага да обяснявам е, на хората, че аз не съм господин Карим, аз съм господин Камал. Е, ето нас, сега го замествам. Замествам го, защото е, той нямаше възможност да присъства тук тази вечер, за което се извинява. В доклада става дума за стоки, услуги и е подадена съвместна альтернативна резолюция от е, е, няколко парламентарни групи, е, в, защото са останали няколко е, протекционистски клаузи в доклада. Альтернативната резолюция подчертава колко важна е Индия като партньор за Европейския съюз и колко полезна и за двете страни е свободната търговия. Е, тук а, е, говорим за нещо, което се нарича споразумение за свободна търговия, но по-скоро представлява споразумение за преференции в търговията. Е, целта е да се подобри достъпа до пазари и услуги в много области, като се предоставят и а, съответните разпоредби за прозрачност санитарни стандарти, фитосанитарни стандарти, защита на собствеността, улесняване на търговията и митническа обработка. Основните принципи са свързани с следното. В Индия е, митническите тарифи за доставка са 14% и половина, средно статистически за Европа процента е 4,5. Има, половина има и скъпоструващи процедури, които могат да бъдат избегнати с поразумението за преференциална търговия. Либерализацията на услугите не би трябвало да пречи на контрола върху тях и на предоставянето на обществени услуги, но все пак не трябва да забравяме, че много често държавите не са способни поради недостатъчно средства да предоставят такива услуги. Що се отнася до услугите, 1,3% е износа на услуги от, към Европейс, от Европейския съюз за Индия, в обратната посока 9,3%, е т.е. имаме е, дисбаланс. Целта е най-важното е тук да има да имаме доверие на индийските компании за начина по който обработват данните, защото има известни проблеми с защитата на данните. Също така се призовава комисията да не включва клази, свързани с, кон... с кап... капиталовите пазари, защото те трябва да продължат да бъдат добре регулирани. Има и клаузи, свързани с гъвкавите подходи по отношение на свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост, по отношение на общественото на здравеопазването. Много често само по този начин могат да се предоставят достъпни по цена лекарства. Необходимо е да се вземат предвид проблемите в различни елементи на законодателството на Индия. Едновременно с това трябва да потърсим баланс от, между търговията, защитата на околната среда, стандартите на Международната организация на труда и прочие. Много често всичко останало взима превес над търговията и тези страни продължават да бъдат осъждани, развиващите се страни продължават да бъдат осъждани на бедност. Благодаря, давам думата на комисаря Мишел. Благодаря на Европейския парламент за големия интерес към преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия с е, Индия. Много благодаря на господин Камал, както и на Комисията за международна търговия, благодарение на която е, можем е, да обсъждаме този доклад, е, който допринася много за развитието на търговските взаимоотношения с Индия. В е, текста се споменават всички аспекти на преговорите. Становищата, които са включени в текста, са много важен инструмент, който ни помага да водим преговорите. Почертава се и комплексността на взаимоотношенията с Индия в рамките на усилията ни за едно всеобхватно споразумение за свободна търговия са е, посочени няколко основни категории е, е, на сектори на услуги и също времено се подчертава взаимната полза и за двете страни. Освен това, в текста се подчертава, че оценката се базира на анализът изготвен от независим експерт и консултант. Оценката за въздействието в момента се намира в крайната си фаза, която ще, бъде, която ще приключи през април и след това вече ще можем да направим едни по-категорични заключения. Нека да ви информирам за хода на преговорите. Шестата сесия се със... ще се състои през следващата седмица в Делхи, след това е, предстоят е, през май и през ноември следващи е, сесии. Сесията през май ще бъде непосредствено след изборите в Индия. Водят се най-вече разговори относно решаващите сектори на услугите, но все още сме твърде далеч от приключване на преговорите. Комисията изчаква подходящи моменти за по-нататъчно по-тясно съгласуване на някои от основните становища в рамките на преговорите заедно с парламента. И така, госпожа Бацели, много моля да бъда извинен. Сега вече имате думата по вашата тема цени на хранителните стоки в Европа. Позволете ми първо да благодаря на всички членове на